Bueno, ah, queridas y queridos colegas, Уважаеми колеги, нека да видим дали онези, които не трябва да са тук, т.е. не искат да обяснят вота си, е, биха напуснали. Ако искат обаче да си говорят по обяд, преди обяд, Добре е да отидат да го направят другаде, защото ние започваме веднага с е, обясненията на вота. Много хора са се записали. Първо, Даниел Ханан. Той ще обясни вода си, всъщност не казах. По доклада на Силви Гион, фонд обежище, миграция и интеграция. Имате думата,